Please can may I pray you to sit to take the place? Умолявам ви да заемете местата си. Голямо удоволствие, че днес сред нас е господин комисар Гюнтер Йотингер. Благодаря ви, че дойдохте да участвате в специалното заседание на нашата комисия. Успех успяхме да организираме това специално заседание, за да можем да изпълним предвидения дневен ред. Преминавам на италиански язик. Бих желала да се спра на три аспекта, съвсем накратко, преди да продължим. На първо място Искам да ви попитам, възражавате ли срещу така предложения дневен ред? Ако не, ще продължим да работим по него. Що се отнася до устния превод, френски, немски, италиански, датски, гръцки, испански, португалски, чешки, естонски, унгарски, латвийски, полски, словенски, български, румънски са а, работните езици, литовски поправя се председателската, не латвийски. И така продължаваме с обмен на становище с а, комисар Йотингер, който отговаря по въпросите цифрова економика и цифрово общество. Приветствам ви, господин комисар. За мен е изключително голяма радост, че за първи път можете да дойдете на заседание на нашата комисия. stato naturalmente il voto eh, nostro a favore della sua persona e poi della Commissione. Ние, разбира се, се срещнахме с вас по време на избора, гласувахме за. Тогава как ще организираме заседанието днес? Разполагате с 10 на минути е, за вашето експозе. След това е, ще бъдат зададени въпроси от колегите, първи кръг, след което ще има следващ кръг от въпроси, по-конкретни може би. Позволете най-напред да се спра на някои много важни въпроси за нашата комисия, според мен. На първо място Искам да ви напомня, между другото и на изслушването стана дума за това, съществува разлика е, по отношение на компетенциите аудиовизуална политика в генерална дирекция спрямо генерална дирекция Connect но се надявам да подходим по един холистичен начин. С голям интерес ще изслушаме вашето експозе. Очакваме да изслушаме вашето предложение, що се отнася ревизията на съответно директивата, посветена на въпросите аудиовизия и медийни услуги. спираме, че графикът е така подготвен, че да приключи работата по директивата до 2016 година. Бихме желали малко да се ускорят процесите, имайки предвид положението на аудиовизуалния пазар. На следващ е, етап също бих искала да се спра на една тема, която обсъждахме с комисар на Врачич, а именно – Стана дума за една програма. Е, Meglio su come effettivamente е, С огромен интерес бихме желали да изслушаме предвидения начин, по който ще се организират процесите, интересувани финансовия аспект, а също така интересувани също така и Авторското право. Много важен законодателен проект за нас е това. Проявяваме интерес в областта. Имаме и конкретна отговорност по темата. Така че това са темите, по които бихме желали е, да поразсъждаваме. Що се отнася до е, цифровизирането на културното наследство? възможностите за това в новата програма? Бихте ли казали е, как стоят нещата? също така за Европейския портал. Бихме желали да изслушаме вашите идеи и компетенциите на Генерална дирекция Connect, особено във връзка с аудиовизуалния сектор и Евронюс. Какви са е, възможностите? И разбира се, бихме желали да се спреми на темата за образованието. Радваме се, че образованието е всъщност сред приоритетите на инвестиционния план на председателя Юнкер. Струва ни се, че вероятно ще има връзка с развитието на сателитната програма, връзката и с образованието и с училищата. Надявам се, че ще можем да им осъществим добро сътрудничество по всички тези въпроси. Ще спра до тук и се надявам, че ще можете да споделите някои от вашите идеи по тези теми, след което, разбира се, ще последва кръга въпроси и отговори от колегите ще зададат въпросите. Е, господин комисар, имате думата. Уважаема госпожо председател, уважаеми госпожи и господа членове на Европейския парламент, госпожи и господа, благодаря за поканата, благодаря за възможността да говоря пред вас. Прекрасно осъзнавам, че моята задача в, коми... в Европейската комисия е, от, попада в ресора на редица парламентарни комисии. От една страна става дума за комисията ИТРЕ, вашата комисия, комисията по вътрешния пазар, правната комисия и аз проявявам много голям интерес е, по отношение на това всички проекти, които подготвяме в комисията, да бъдат съгласувани с вас. Тук искам да ви обещая пълна прозрачност на моя екип и моя кабинет по отношение на всички проекти, подготвяни материали, проучвания, задачи, изпълнявани от комисията или по поръчка на комисията. Ние сме готови е, да обсъдим с вас всички въпроси, които са от вашия интерес и компетентност. Е, цифровия вътрешен единен пазар в Европейския съюз трябва да бъде завършен. Ние сме един съюз на мира, една общност на ценности, на обща валута, на общ пазар и без националните граници да пречат. Ние искаме да имаме общ пазар за автомобили, услуги, земеделски услуги, но и още много неща, но все още не и в цифровия сектор. Ние имаме все още собствени 28 регулации, уредби и законодателства. С загриженост установяваме факта, че в Китай, Индия, Южна Корея, САЩ САЩ се постига сериозен напредък в тази област, създават се нови работни места, постигат се успех. Налага се да работим заедно. За нас това означава един съюз, Европейски съюз в областта на цифровите услуги. През май тази година колегата Ансип с, с моя помощ и с помощта на някои други колеги комисари ще ви представим нашата стратегия за един европейски цифров пазар. Основните компоненти е, се предвиждат за тази и следващата година. Първо, основния регламент за защитата на личните данни. Ние сме оптимисти. Смятаме, че в съвета има сериозен шанс заедно с Европейския парламент до края на тази година да се постигне съгласие по регламента за защита на личните данни, предложен от комисията през 2012 година. Съветът малко се забави, но сега отбелязва сериозен напредък, така че се надяваме преди края на годината регламентът да стане факт и да влезе в сила. Второ, директивата за единния общ пазар. През май миналата година парламента обсъди и гласува съвсем конкретни текстове. След е, като проведох пространна среща с министрите, аз съм оптимист. Очаквам латвийското председателство още през февруари или март да получи съответно тен мандат, за да започне преговори с парламента. Особено деликатни въпроси е, са определението на неутралност на мрежата, е, графикът за въвеждане на въпросите за роуминга и за честотите, който до сега е, очаква своята европейска координация и хармонизация. Директивата за систем за информация по мрежите вече напредва добре в съвета. Очакваме сериозни стандарти за защита на европейските данни. Така че при още преди лятото тази година можем да очакваме резултати. В областта на авторското право обаче е най-голямото предизвикателство. Знаете, че по тези въпроси имаме различни директиви, но те датират от 2001 година, от света на аналоговите технологии. За това сме решили през лятото или на есента на тази година да излезем с ново предложение за съвременни а, е, решения за авторските права в условията на дигитализацията. Имаме много становища. През следващата седмица ми предстоят редици, редица разговори около кръглата маса по различни аспекти и в края на краищата става дума за добър баланс баланс на всички участващи в тази верига. Тръгвайки от носителите на интелекта, които създават съответни произведения. Сценаристи, режисьори, музикални продуценти, композитори, музикални творци, журналисти, хората, които създават а, на базата на свои проучвания, статии, коментари, е, след това, а, е, така да се каже, преносителите под формата на издатели и различни други и в края на краищата потребителя който трябва да може да има достъп до всичко, цялото дигитално предлагаемо съдържание. Тук се отнася за, това се отнася за науката, е, тук се влизат обществените библиотеки и всички ползователи. Защото когато е, интелектуалната собственост е, няма са от своите права на пазара, оказва се, че тези ценности губят своя смисъл и по този начин измира, умира, унищожава се интелектуален труд и от Шилер до е, Шекспир можем да ограничим нещата до книгата, защото никой не е готов да работи по този въпрос, ако не може това да гарантира е, професия, професионален ангажимент, живот, кариера, въобще възможност за съществуване. Нашето желание през лятото или есента на тази година да представим нашия законопроект така че на спокойствие текста да може да бъде разгледан а, с вас а, член по член, за да се стигне до балансирано решение. Едновременно с това съществуват редица национални закони в момента в Испания, в Германия, правните разпоредби за защита на труда, на резултатите от труда. Но до тук резултат нямаме, защото е, Google, Facebook е, не приемат национални разпоредби, и единствено на базата на европейски разпоредби, на европейски пазар и средствата и лостовете за защита на конкуренцията, с които разполагаме като комисия, ние можем да прокараме нашите интереси, които да бъдат зачитани от всички. С загриженост поставихте въпрос, е поставен въпроса за а, а, а, директивите посветени на аудиовизуалните средства. Е, така че мога да кажа, знам какво очаквате от нас в това отношение, вие като парламент и много творци. За това ще кажа, че тази година ще преразгледаме директивата, като моето амбициозно намерение е да приключим прегледа през тази година е, може би това не е формулирано достатъчно амбициозно в програмата на комисията. Е, става, там става дума да приключим до 2016 година, но аз искам до 2015 година ние да приключим работата, след това да се консултираме с вас и да решим какво ще правим. По моята настояща преценка има нужда от промени, от реформи и тъй като аз искам наистина да напреднем. Още смятам, още през първото три месечи на следващата 16-та година да излезем с новата редактирана версия на е, комисията, така че през следващата година в парламента и съвета на базата на нашето предложение да започнат оживени дискусии. Е, вярвайте, е, не смятам да протакам, не смятам да се бавим. Надявам се до края на 2015 година да имаме пълна яснота, така че през 2016 година да можем да излезем с предложение за реформи, което да ви представим по темата за нашите културни ресурси и дигитализацията на културното ни достояние, претворяването на културата в дигиталния свят е много сериозен въпрос. Тук бюджета не ни дава големи възможности, защото в е, механизма за свързване на Европа имаме сериозно съкръщение на бюджета от 9 на 1 милиарда евро. Сериозно съкръщение. Но независимо от това, ще се опитам да използваме нашите структурни инвестиционни фондове чрез механизма за свързване на Европа, Connecting Europe, и е, по линия на други е, пътища ще се опитам да постигнем максималното, защото да се намери решение на национално и на местно ниво за дигитализация. Вие споменахте и това, това ще приключа плана Юнкер. Тук има два акцента, на които искам да обърна внимание Казвам го като представител на комисията. Благодарен съм, е, че господин Юнкер поставя акцент върху дигитализацията, т.е. с средствата на комисията ще се изграждат инфраструктури не само под формата на магистрали и ЖП линии, но и инфраструктурни магистрали в областта на дигитализацията. Смятаме да проведем много конференции на инвеститорите с държавите членки, с телекомуникационната индустрия, с местното ниво, с, финанс, с бизнеса и финансовите среди. Въпросът ще бъде какво да сторим, за да можем да изградим широколентовата и дигитална инфраструктура и особено е, на базата на оптични инфраструктури да стигнем до местното ниво с всички средства. И второ, образование. Не смятам, че трябва ежегодно да произвеждаме, така да се каже, е, е, работни места за 150 хиляди е, специалисти в областта на IT и това е задача на държавите членки да попълним тези места. Но аз ще говоря с държавите членки и с министрите за конкретни срокове и графици, така че тези квалифицирани вишисти информатици, да бъдат намерени, за да запълним необходимите работни места. Става дума за всеки специалист. Нуждаем се от е, цифрова грамотност на най-високо ниво за европейските граждани. В момента му обсъждаме дали за хора без работа, хора в неравностойно социално положение да не предложим ваучери, т.е. грантове от плана Юнкър, от европейския бюджет, така че да им дадем възможност да посещават, да се включат в различни форми на квалификация, организирани от синдикатите, от търговско-индустриални камери, от висше учебни заведения – така че да изградем, изградим един златен кръг, така да се каже, в най-добрия смисъл, за да могат хората да бъдат мотивирани при свободното време да се образоват в областта на цифровите технологии и така, че независимо дали става дума за това да общуват с търговски обекти, с здравната каса и така нататък, всичко това е необходимо. Нуждаем се от тласък на квалификацията на нашите съграждани с основни познания по хардуер, софтуер и цифрова обработка на данни. Това са някои от основните въпроси, които исках да засегна. На разположение съм за всякакви въпроси колегите от моя екип са изцяло на ваше разположение сега или след срещата ни да ви предоставят информация. Благодаря, господин комисар. Разполагаме с един час и ще дам първо думата на госпожа Липачка. Bardzo dziękuję. Panie komisarzu, dwie kwestie. Po pierwsze, mówił Pan o konieczności przeglądu. Благодаря, господин комисар. Имам два въпроса към вас. Споменахте потребността да преразгледаме директивата за аудиовизуалните услуги. Дали планирате да ускорите организацията на проучванията в тази сфера. Проучвания в международен план за използването на съвремени технологии. Дали смятате, че директивата и ще даде възможност за по-лесно сътрудничество между научните работници? вторият ми въпрос. Може ли да кажете? Какъв ще бъде състава като елементи в споразумението за авторските права, за потребителските права и дигитализацията на ресурси ще разделим въпросите на два тура отговори. Благодаря, госпожо председател. Добре дошъл, господин комисар. Един въпрос към вас. Ако е, комисията мисли да премахне пазара за да творчески услуги. Дали това ще създаде по-добри възможности за създаване на ново съдържание? Благодаря, господин Трупал. Благодаря за изказването ви, господин Етингър. Четири въпроса. Аз съм сред евродепутатите, които проявяват голям интерес към новата редакция на директивата за аудиовидуалните средства. Тя е устаряла и особено трябва да се намери нова уредба на темата платформа. Мислите ли в тази посока? Второ, какво, какво определение и давате вие на неутралност на мрежата. Говорихте за такси за Google. Как си представяте това, това решение? И още нещо. Как ще гарантирате финансирането на проекта Euronet? Е, грация, е, колега Адинолф. Благодаря. Господин Алиновски. Благодаря, госпожо председател. Искам първо да попитам господин комисаря, тъй като нямаше яснота по този въпрос за взаимоотношенията между заместник-председателите на комисията, когато има препокриване на компетенции. Този въпрос много често възниква в практическата работа. Интересно ми е как стои въпроса с авторското право. По отношение на директивата за услугите в аудиовизуалното пространство, споменахте оценка. Какво означава тази оценка? в преразглеждането на директивата и каква ще бъде следващата стъпка от страна на комисията по тази тема? На второ място, аз съм от Южна Европа и искам да ви попитам дали комисията е помислила за по-добра защита на малките и средните предприятия в сферата на медиите и аудиовизуалните услуги, тъй като те са в състояние на криза. Направите няколко изявления за авторското право. Има най-различни видове уредба на авторското право – дали в директивата ще включите определение и дали ще потърсите хармонизация на нормите за авторското право в държавите членки. И още нещо за посредниците. Дали смятате, че тук трябва да пазим не само човешките права, но а, може би трябва да има и съдебен орган, който да ръководи дейността на, на, на този вид услуги. На доставчиците на услуги този въпрос а, се появи като проблем в Италия. Вие говорихте за авторското право от економическа гледна точка, как а, хората да могат да развиват своите възможности и след това с това право да бъдат възнаградени за своите достижения. Как ще защитите културното наследство? Пример за това е как те се използват от Walt Disney, да рече. Благодаря. Може ли, колеги, да прецизирате своите въпроси? Благодаря, госпожо председател. Господин, благодаря, господин комисар. Благодаря за на изявлението днес. Дали смятате, че трябва да има гаранции за плурализма в медиите чрез разпространението на дигитално съдържание? Ако погледнете законодателството на някои държави членки, пример за това е Испания, там беше внесен един закон, който е много спорен, чрез който се предвиждат такси и налози за съдържанието в интернет. Какво е вашето мнение за свободата на медиите и за плурализма в тази сфера? Като имате предвид, че, реформ, че директивата ще се преработи господин Крайн. Благодаря, господин Етингър, че отделяте време за беседа, за дискусия с нас. За мен има няколко акценти, няколко вече се споменаха темата копирайт, разбира се, ме интересува, териториалния принцип по-специално срещу един европейско е, заглавие. Е, това е и или всъщност решение. Може освен е, териториално ограничен на защита да се помисли и за европейски лицензии. Това може да бъде подпомогнато от дигиталния пазар. Искам да чуя мнението на комисията. И още нещо. Напълно съм съгласна, че по отношение на авторските права трябва да има еднаквяване на законодателството. Въпросът е какво смята да прави комисията, директива или регламента. Тоест, дали както при защита на личните данни ще заложим основни принципи, за уреждане на въпроса и ще оставим ли на държавите членки възможност да и свобода за действие, т.е. говорим за директива. Темата ТИТИП е много важна за мен. Е, как, с какво ми влагате в понятието аудиовизуални медийни услуги? Това обсъжда ли се в, е, с американските партньори? Само за култура ли говорим или за нещо друго? Бих искала да зная доколко аудиовизуалната област се смята за част от нашата култура или доколко не присъства в този дебат. Е, по въпроса за медийното образование. Поставихте го като много важен въпрос. Важно е обаче да ограмотим не само потребителите, но и преподавателите, защото е, в момента не ни липсват компетентни млади хора, които умеят да работят с цифровите медии, а общо отражението на това защото, е, така да се каже, младите хора се раждат на учени и преподавателите понякога се затрудняват е, по отношение на въпроса как се прилагат тези умения в е, обществен контекст. Така че трябва да работим и за учителите. И още нещо, колегата тук спомена. Много са ограничени средствата и по механизма свързване на Европа. Вие самия казахте по време на изслушването си, че ще се застъпите за темите Евронюс и Европеана. За мен и тук попада и Euronet Плюс. Това е система, разработена за излъчване на европейска информация и новини за широка публика. Говорихме за 2015 година. Влезе в бюджета. Надяваме се с ваша помощ този, това перо да остане в бюджета и следващата и последващата година. Благодаря. Имаше доста въпроси към господин комисария. Сега ще му дам думата да отговори. Комисията също на базата на сериозните очаквания на държавите членки, заявени по време на предизборната кампания е, ние заявихме, че ще очертаваме приоритети, т.е. по-скоро да правим по-малко неща. И къде нещата могат да се решат по простичко. Например, аудио, директивата за аудиовизуалните услуги се преразглежда в момента в смисъл, къде има промени в техниката, в пазара, действащи лица на пазара. Това е едното. И второ, искаме да видим къде нещата са твърде бюрократични, твърде сложни. Къде можем да внесем опростяване? Но съм съгласен и аз категорично смятам, че ние се нуждаем от нова редакция. Е, тази мярка Рефит трябва да доведе до резултат още тази година, така че в началото на следващата година бързичко да се предложат нови формировки и ние говорим в момента с обществените телевизии, с частните радио и телевизионни станции, поддържаме сериозен контакт с тях, водим да, дискусия и мисля, че цялата идея е тук да работим бързо. Ако, например, за тази директива. Комисията направи предложение през март-април. Нека не минават още три години в съвета и в парламента, докато се стигне до решение. Технологичните промени в цифровия сектор са толкова е, драматични, бързи, че съответния, съответния текст трябва да влезе в сила най-много след година, година и половина, иначе техническия прогрес ще ни изпревари и промените няма да имат никакъв пазарен ефект. Тук мога да кажа също, че искаме и имаме достатъчно средства за проучвателни проекти, за изследователски проекти нови технологии в сферата на аудиовизуалните услуги. Ние можем да финансираме такива проекти. И заедно с публично-частните или частните а, провайдери от сферата на радиотелевизионните услуги можем да ги осъществим съвместно. До сега дигиталният сектор не е засяган като акцент по преговорите с Съединените щати за ТИТИП темата за защита на личните данни и места без, с твърде благоприятно данъчно облагане бяха обсъждани. Но за медиите, телевизията, филмите, образованието, библиотеките, аз не виждам, че това като акцент в преговорите. Нямаме и такъв мандат. И аз, честно казано, тъй като тук говорим за култура, за нас, покриване на същни нужди, аз бих предпочел европейската култура да остане непроменена. Тук да не бързаме с сливане на двата пазара, което означава економически натиск. Неутралност на мрежата – по това определение има множество предложения от различни държави, членки. Комисията има предложение, има предложение от парламента и сега вече въпросът е да започнат преговорите между парламента и съвета. И моето амбициозно желание а, още до Великден съвета да, да възложи на латвийското председателство мандат по този въпрос. Обърнах внимание на, на тези въпроси и съм убеден, че в ръцете на Латвия тези неща са в добри ръце. Е, бъдещото люксембургско председателство също дава добри надежди в това отношение. Искаме да избегнем а, дискриминация при определението за неутралност на мрежата и тук въпросът е какво отклонение е възможно. Да не говорим само за публично правни органи или за специални услуги, където се предполага по-голяма задържаност. Сега, когато говорим за обществен ред и сигурност, защита от природни бедствия, всички сме на едно мнение. Когато обаче става дума за специални услуги, аз искам да подходя е, по-рестриктивно, да чуя каква е, какъв е обществения принос на тази услуга. Що се отнася до налоза, налозите за, за Google там или такса, такъв, е, такъв налог все още няма. Но въпросът е как да постигнем, щото платформи като Google да не нарушават авторските права, ако смятаме, че те са необходими. И тук възниква въпроса за ежедневната преса утре ще имате ли нужда от вестник? Местен, регионален, економически ежедневник, културен вестник, защото ясно е, че се нуждаем от съдържанието, не от е, хартията на вестника. Аз лично предпочитам да си държа вестника в ръце, но сина ми чете всичко на таблета. В е, където да речем намира информация за германските спортни събития. Така че е, броя на абонатите ще спадне драстично. Моето поколение се абонираше, децата ни вече не. И ако ре, рекламите за трудовия пазар, за е, Колина Старо, за е, други важни въпроси отпаднат тогава, ще се окаже, от вестници няма да има нужда. След 5 години ще е късно. Така че, как да дадем стабилност на журналистите, на е, издателите. Въпросът е какъв инструмент можем да приложим, та не само в Европейския е, съюз, но и извън него той да бъде съблюдаван. И в Германия имаме закон който, по тези въпроси, който обаче тук не работи. Може би Google ще приеме само европейски разпоредби, европейски а, мерки, защото в противен случай ще се възникне, ще възникне нарушаване на конкуренцията и колегите комисари, които отговарят за това, наистина ще поставят тези въпроси. Съгласен съм с вас, госпожо, за образованието на учителите, защото днешните 14 годишни е, хлапета са много по-напред от своите преподаватели при използването на приложения, таблети и така нататък. Въпросът е, е да, че те владеят тези умения, но не стават специалисти по информатика. Въпросът е, тези а, младежи, които наистина ни, са много по-добри от нас по отношение на iPad-ите, iPod-овете, таблетите и така нататък, въпросът е да ги привлечем към информатиката, не да си играят с таблетите, а после да тръгнат да стават юристи, да речем. Така че а, това е важно в другите страни има наистина страни, е, младежи, където е, се търсят нови възможности за по-бързо и по-ефективно прилагане, отколкото при нас. Говоря в сферата на дигитализацията. По въпроса за Euronet и е, Euronews, аз съм убеден, че навсякъде, където можем, трябва да изграждаме европейска общественост. Защото ние имаме все пак известни езикови бариери. Затова тези провайдери по принцип предлагат в цяла Европа. И в този смисъл те са първата, първия модул от една специална европейска дигитална общественост. Е, за Евронет поставяме едни и същи въпроси, даваме едни и същи отговори, не само в е, едно радио, в една, една област, една част от Европа а да създадем такъв медиен ландшафт, който да покрива голяма част от Европа. И това ще е ваш, в полза и на вашата и на институция, и на другите европейски институции, трансгранично. Заедно с колегата Георгиева и други колеги от комисията ние ще се опитаме да работим в тази посока за покриване на разрастващите се потребности на трансгранични общоевропейски медии. Попитахте как ще се разберем с колегата Ансип. Ще ви кажа, разбираме се много добре когато хората искат да работят в екип, винаги се получава. Аз съм така да се каже, водещия комисар, заедно с генерална дирекция Connect и цифровите, и Digit, Digit, генерална дирекция Digit за интернет комуникаци... комуникациите, съхранение и обработка на данни. Ние провеждаме ежеседмични срещи с двете генерални дирекции разработваме нови форми на комуникация и за това отговарям аз. Това е моя ресор. В момента, в който моята работа влезе в допир с ресорите на други колеги, да речем ам, право, вътрешен пазар и, и индустрия и така нататък, тогава колегата Ансип става модератор на процеса между нашите проекти и идеите на другите еврокомисари. Идеята е да се постигне един логически резултат, а да не се стигат до спорове в комисията, нещата да се уточняват своевременно. Утре, например, имаме две заседания. <clears throat> Господин Ансип ще покани комисарите, отговарящи за единия цифров пазар и аз ще отговарям за TCM и за авторските права, а другите колеги ще ме изслушат и ще подложат нещата на анализ юридически, конституционно, от гледна точка на вътрешния пазар. И след обработката колегата Ансип ще се върне към нашия екип но е, и така, извинявайте, аз ще разбера от него какво очакват колегите и какви са намеренията им. Е, за авторското право, директива или регламент. Зависи докъде искаме да навлезем. Колкото по-надълбоко влезем, толкова повече клоним към директива е, когато, ако обаче говорим за това да въведем единен инструмент, единен правен акт а, е, с обвързваща функция, тогава по-скоро ще клоним към европейски регламент. И накрая за регулаторите и правните инстанции. Аз съм най-вече за е, един регулатор, една правна инстанция за единия цифров пазар. Но да бъдем реалисти. Държавите членки правят много неща в материалната сфера, но правомощията за, право, за подсъдността и регулаторите те ще предпочат да си ги запазят. Затова ще заложа на по-доброто посредничество и в Дайрек, например, националните регулатори, като гледам от старото си, стария си ресор, ЕИСа, с енергийните регулатори, регулатори, там съответната Европейска агенция имаше своите правомощия. Там беше така, докато в Берек имаме над 30 сфери на правомощия. Но това е един вид, как да ви кажа, кръгла маса, с по-малко правомощия. Затова при следващите директиви аз ще искам повече правомощия за Берек. Така че регулацията или формата на регулиране да се европеизира при спазване на националните правомощия. Allora, noi abbiamo... Благодаря, господин комисар. Остават 8 колеги в списъка за изказващи се. Колеги, моля, бъдете максимално кратки в е, е, задаването на въпросите, в противен случай ще просрочим времето. Господин Желя. Euh, Благодаря, господин комисар, за обяснението. Мисля, че отговорихте съвсем ясно. Два въпроса и един коментар. Вие обяснихте, че има нужда от директива. Една единствена. Трябва да се да се дефинират и авторските права. Сега, кои авторски права ще вземете предвид? Френските или испанските, да речем, за възнаграждението на европейските автори? Така наречената преносимост при дигиталните услуги. Това е важно за парламента От правна гледна точка парламентът и комисията предпочитат, казахте, директива. И от тук нека да помислим внимателно как да защитим наследството от гледна точка на дигитализацията. преносимостта на съдържанието и правата върху нея. Колега Граматикакис, прего. Господин Граматикакис, имате думата. Не. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Χαίρομαι πάρα πολύ για την παρουσία του Благодаря, госпожо председател. С голяма радост слушах казаното от вас, господин комисар. Много се радвам, че сте тук. Е, наистина темите са много. Има и ясен график, който ни зададохте, е, което е много полезно. Позволете да се спра на авторското право за малко. Господин комисар, мисля, че тук има сблъсък между творците и потребителите и много често това е, е сблъсък от е, чисто техническо естество, защото, разбира се, твореца би искал да излече максимално полза от своята творба. Тук вие засегнахте един въпрос с съответно съществуващата на съществуването на а, е, подобна трудност. А, а вие посочихте, че е нужно наистина да постигнем баланс между всички участници, доставчика на услуги, твореца, е, издателя, потребителя и прочее. Всеки има своя роля. Как възнамерявате да постигнете това равновесие? Бихте ли уточнили също така и ролята на посредниците в този процес? Благодаря. Благодаря. Господин Кълчек. Благодаря, госпожо председател. Господин комисар, благодаря, че дойдохте. Вие засегнахте въпроса с необходимостта от овладяването на различни умения. Писането е едно от тях. Комисията наистина предостави информация относно потребността на близо 700 хиляди специалисти в областта на а, информационните технологии, което означава, че очевидно има конкретни липси, лиси на умения. Пазара е много технологичен. Какви конкретни стъпки могат да се предприемат и какво ще направи комисията, за да се запълни тази празнина в уменията. Благодаря. Колега Мишелс. Прега. Госпожа Мисел. Благодаря за изказването, господин комисар. Миналата седмица в тази комисия е, из, обсъдихме едно становище на колегата Богдан Бента по въпроса за филмовото изкуство. Установяваме, че само 1,5% от европейското филмово наследство са дигитализирани до момента в този смисъл упростяването на авторските права ще упрости много нещата, ще ни спести пари и време, а това ще допринесе за създаване на качествен филмов архив. Това тези филми са жива история и могат да бъдат полезни на европейската общественост. Но конкретен въпрос. Какво мисли комисията? Как е, да се опрости придобиването на права и европейската хармонизация на авторските права? Нуждаем се не само от по-низки разходи по транзакциите, но и упростяване на авторските права за настоящото производство и разпространение на филми. Вента, прего, апена chiamato in Благодаря, господин Вента. Е, Пани комисажо, дякуваме за те прогнози и плани. Госпожо председател, господин комисар, благодарим ви че ни запознахте с плановете си за бъдещето. 87% от е, кината, както знаете, както знаете, вече разполагат с цифрово оборудване. Но стотици са тези, които все още нямат подобно оборудване, особено е, мога да посоча кина в е, Румъния, в е, по-малките градове. Там кината не разполагат с е, цифрово оборудване а това ще бъде единствената възможност за хората, които живеят в тези малки населени места, да имат достъп до филмовите продукции. Изключително скъпо е подобно оборудване, трудно могат да си го позволят по места. Така че въпросът ми е, Комисията предвижда ли допълнително финансиране, например от програмата Медии, за да може да се довърши започналия процес за цифровизиране. Как бихме могли да гарантираме всички да разполагат с нужното оборудване? Благодаря. Господин Жабноевски. Przede wszystkim chcę pogratulować ambitnego planu. Rok 2015 zapowiada się naprawdę ambitnie będzie bardzo trudny. Благодаря, господин председател. Искам да поздравя господин комисаря за амбициозните планове. Желая му те да бъдат реализирани. В законодателството положението е следното. Технологията е винаги една-две стъпки пред законодателството дали се предвижда някаква сателитна връзка до 2020 година. Както каза и госпожа Сабине Верхойген, в преговорите с американците е, какви изключения предвиждате в нашата сфера? За младите е много важно, казахте, да има цифрова грамотност. Това е хубаво да се пожелае, но искам да попитам конкретно дали сте оптимист, е, че може да се постигне това, което казахте? Иначе вашите цели са амбициозни. Благодаря. Джули Уорд, имате думата. Um, Благодаря. Господин комисар, наистина много сложна е тази тема от технически характер. Моят въпрос е по-скоро философски, но много сериозен. Вие се занимавате с е, цифрова економика и общество. И е, питам се, как наистина би изглеждало това, ако бяхте комисар, например, за обществото и цифровата економика, ако преформулираме вашата титла? Е, пазарите в културния отрасъл са ясни, ясни са и задачите ни по отношение регламентите и актовете, но като че ли не чуваме достатъчно за хората, за обществото. Разбира се, говорим за потребители и за е, киберсигурност във всеки случай това е като бедния братовчет, ако мога така да кажа. Когато говорим за културния отрасъл, някак си, като че ли говорим само за миналото, за защитата, за запазването на наследството, вместо да се експериментира, създава, разработва. Така че въпросът ми е, може ли да се промени баланса на вашето портфолио, така че акцента да бъде поставен повече върху обществото? Eh, Благодаря ви за този въпрос, Джулия.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 Полският е доста труден, но е красив език. Затова реших да се изкажа на полски. Мога да говоря и на немски, и английски, но предпочетох да задам въпроса си на полски. Първо ще започна с един общ въпрос. Наскоро на европейските медии съобщиха, че Финландия се отказва от ръкописното писане в училищата и децата трябва да използват единствено клавиатурата. Това още веднъж ми припомня какви са ефектите от развитието на интернет не виждате ли, че така се ограничават някои от способностите, които хората имат? Затова дигитализацията трябва да бъде носител на културата. Достатъчно е да погледнем какви дебати се развиват в социалните медии. Въпросът ми е за традиционното културно наследство, като например книгите, които, както знаем, са незаменими. обучението и възпитанието на един преподавател не може да се остави на дигиталните технологии. Вярно е, че те трябва да владеят новите средства, интернет, социалните медии и така нататък. Но, но от друга страна, има и важни традиционни ценности, като четенето и писането. Добре е да се мисли и за запазване на определен степен на способности в тази сфера. говорим за развитието на, на дигиталния пазар, не бива да забравяме ограниченията на този пазар. И още един по-общ коментар и въпрос. Споменахте авторските права. Получихме искания от различни източници, които се опасяват от това, че националната уредба на авторското право, каквато е в момента, ще бъде загубена и ще попаднем под доминацията на, на големи производители, като американците, както стана в сферата на киното. И за това книгата е много важно на средство, което показва на богатството на европейската култура. Нека тези неща и ценности да бъдат запазени в новата директива. Дали ще направите това? Дали ще вземете предвид културното разнообразие? Mulțumesc, doamna președintă. Господин Джаконо. Шио, на чияш масура, ама чияш парере, ме кяр поцин фрикът puțin frică de această febră риска са... Общо взето моето мнение съвпада с това на колегата преди мен. До известна степен се страхувам от тази гордост от технологията. Страх ме е, че в един момент тя ще замести културата. Стана дума за книгата преди малко. Всички желаем да се запази европейската идентичност. Имаше и други срещи между нас и вас. Напоследък, по време на номинацията ви за комисара. защото тогава споменахте за силата на европейското кино – и за ефекта на това кино върху младите хора в Европа. Повеждаме нови технологии в киното. По същия начин трябва да поступим и с книгите, и с пресата. Въпросът ми е следния. ще се позова на това, което наричаме форма на, на европейските филми. Нещо не е виждано, нещо като белия кит. кога ще видим този бял кит, Европейския форум на, киноавторите? Благодаря. Е, много въпроси получихте, господин комисар. Сполагате с 20 минути за отговор. Убеден съм, убеден съм, че европейското кино може да има бъдеще и че ние по този въпрос трябва да оптимизираме стратегията с държавите членки. Ние правим доста неща за европейското е, кино като културно достояние. Част от това е насърчаването на киноизкуството в много европейски държави. Говоря за европейско насърчаване. Тук влиза и по общественото радиотелевизионно разпръскване, т.е тези радио и телевизионни станции се финансират е, и от субсидии, и от такси, а не само от реклами. И е, този, тази двойственост се приема, въпреки че таксите няма това въздействие, което е, имат рекламите, ние ги гледаме на тях като на гаранция за качество. Тоест, обществено е, правните радио и телевизионни станции имат обществена задача става дума за задачи в областта на доброто радио и телевизионно разпръскване, доброто кино, образователните функции. Не едно и също дали гледате в Германия СДФ или РТЛ, например. Е, разбира се, е, тук също могат да се крият опасности или може би не. Не зная, да, няма да дам конкретен отговор, но ние не можем да подложим под въз, да наложим възбрана на техниката. Може да наложим правила. Преди 8 години не бяхме чували за iPhone. Готов съм да се обзаложа, че революцията ще даде нов тласък на нещата. Предполагам, че през следващите пет години с хардуера и софтуера ще се ускорят толкова, колкото е, видяхме през последните 10 години. Като тръгнете в лабораториите, като чуете младите хора, които работят този бизнес, усещат истински ураган от творческа мисъл, от готовност за работа и доста финансови стимули. Бихме могли да предложим така, че техническия прогрес, техническата революция да, по, да получат а, своя допълнителен класък. За нас е важно да поставим правилата. Е, говорихме за директивата за аудиовизуалните средства и за защита на младите хора. Така че младите хора да не могат най-малкото тук така да гледат порнографско съдържание на предавания и информация с насилие, с, е, как да кажа, криминално съдържание – Младите хора е, всъщност са обект на защита и за мен е- това е много важна тема. Приоритетна по отношение на четеното на таблети нямам особени грижи, но писането на таблети ме тревожи сериозно. Защото дали четете електронен носител или хартиен носител е едно и също по същество. Но писането, писането с свързани букви вече е поставено под е, въпрос. Писането е от една страна културно достояние, защото пишеш ли, трябва да мислиш – Тръгнеш ли да пишеш писмо или да направите, ако щете, една поръчка, изписана на ръка, там трябва да мислите много повече, докато на таблета въведете няколко букви, е, вече имаме прогнозиране, имаме цифри, имаме знаци. А, може да звучи ретроградно, но аз настоявам нашите училища да преподават от първи клас писане като важно умение на младите хора. Говоря го, не те първа да преподават, а да се запази. Може би а, трябва да им обясним, че това ще им потрябва, но в трудовия процес ръкописната бележчица до колегата на, на съседното бюро все още се използва. Не винаги го общуваме само с електронни писания. И от тази гледна точка трябва да положим всички усилия в държавите членки, които носят основно задължение за образованието. Не бива е, лековерно и лековато да се отказваме от писането. Да, аз се стремя към европейско понятие за авторски права. Въпросът е докъде да стигнем. Ако един поет един музикант в моята родина, в Баден-Вюртенберг, напише една планинарска песен, описваща красотата на нашата природа. Аз се съмнявам, че някой в Рига или в Лисабон ще се интересува от тази песен. Тоест, когато духовното творчество има регионално значение и не излезе на широк пазар, просто защото <laughs> такова е предназначението му, тук ще приложим субсидиарността. Тук не говорим за европейски правила и европейски е, авторски права. Говорим само за духовни произведения, е, които е, попадат тук. И обаче, стигнем ли до YouTube, можете да свалите каквото искате без пари. Представете си грамофонната плоча. Имаше и такъв носител. Продаваха се в е, магазини. И ако, например, на времето се ко, копирате, правите презапис от магнетофон, това беше наказуемо. Но пазара беше стабилен. Отиваш в магазина, купуваш си плоча, купуваш си касета, плащаш. И съответно автора получава някаква част от таксата. Въпросът е, нуждаем ли се от това за в бъдеще? Ако да, ще трябва да се обърнем към YouTube, към Google е, и да ги убедим да налага такси за сваляне и след това да изплащат част от тези такси на авторите. На производителя, на продуцента, на мислителя, на писателя, на поета. Това е решаващото. И ако не успеем да постигнем това, няма да има след следващо поколение творци, които произвеждат а, интелектуална собственост от този тип, защото те не са алтруисти. Мнозина от тях трябва съвсем егоистично да си помислят как да изхранват семействата си със своя труд. Е, и естествено искат да планират развитието си, кариерата си и така нататък. Нашето желание заедно с държавите членки европейската, европейските телекомуникации, IT и индустрия да работим в тази посока. Нуждаем се от анализ. Какво, говоря вече за специалистите, каква нужда ще имаме от информатици през 2020, 2025, 2027 година? Колко души обучаваме? колко още трябва да обучим. И това трябва, и трябва да обикаляме държавите членки и да ги събираме. Така че в цяла Европа да имаме достатъчно подготвени специалисти за нашите нужди, за да не тръгнат да гонят зелена карта, за нас ще бъде важно младите хора да останат в Европа, защото едно, един млад индиец от Бомбай не идва в Европа, защото нямаме е, европейски цифров пазар. Защото трябва да научи законодателството на 28 държави членки. И ако искате като стартап да се запознаете с е, и да спазвате 28 законодателства, това е много бюрокрация. Той ще отиде направо в САЩ единно право, един език, един функциониращ единен пазар. Според мен, един европейски пазар е изключително насъщно необходимо, ако искаме да привлечем хора в IT сектора отвън. Споменахте темата за скоростта. Казвате, казате, куцаме отзад. Така е. За това трябва да работим и да не се кандардисваме три години по един законодателен акт госпожа Рейдинг пред, през пролета на 2012 година внесе проекта за директива за е, е, е, дигиталния пазар. Три години минаха. Докато се появи Сноудън и тогава е, всъщност се заговори за европеизация на е, дигиталния пазар трябва да използваме инерцията. Миналата седмица имахме една вечеря с бизнеса и аз ги попитах. И аз ги, и аз ги попитах. Колеги, готови ли сте да работим за един европейски дигитален пазар? Да или не? И обикновено един министър на економиката и на дигиталните технологии в държава член на в националния мащаб, той трябва да смята, че работи основно в съвета в Брюксел и в е, тристранните разговори с вас. Това са задачите на министрите в тази област. Те не са национални министри, те са министри в съвета на Европейския съюз. Постигнем ли това съгласие? Постигнали сме много. И това е нашата основна задача в дигиталната стратегия. Иначе Google никога няма да зачете нашите 28 раздробени национални законодателства. За те тип съвсем честно аз много бих искал този сектор кино, медии, електронни библиотеки, електронна култура е, да не попада в преговорите, защото това мисля, че не е само пазар в конкуренцията, но това са въпроси за насъщни нужди, на обществен интерес, на нашия човешки облик, на нашата култура. Така че не трябва да включваме това в преговорите. Това и не е включено като тема в мандата за преговори по ТИТИП роуминг. Докладът от декември включва един много мъдър анализ. Трябва да сме наясно. Е, роуминга е необходим. Нека да го кажем. На един пазар е, не може е, да няма трансгранични такси. Ако в моята родина, Германия, тръгнете от а, телефонирате от Ахин в Гармиш Партен Кирхен, това са 500 км. Ако телефонирате с Ойпен, източна Белгия, това са 30 км. Е, и въпреки по-низките оперативни разходи, те 30 км ви струват много повече, отколкото другия разговор. Единният пазар ще буди доверие само ако премахнем роуминга Нашите национални граници са от времето на Наполеон, от Виенския конгрес, от Версайската конференция или от Ялта. Но Наполеон все още не е мислил за дигитални комуникации. Тогава са пращали депеши, е, може би бързоходци, може би куриери. Затова нашите национални граници нямат нищо общо с нашите дигитални пространства и дигитални интереси. Иначе, вярвайте ми, цифровата економика, цифровото общество се дължат на мен в документите на комисията. Аз настоях за това, защото това е економически фактор, но също и възможности, шансови, рискове като социален компонент – защото не говорим само за техническа революция, а за много голямо социално предизвикателство. За обучението, за рисковете, не може всичко да се качва в мрежата. Когато говорим за електронни съобщения, Twitter, Facebook и така нататък, трябва да проявим известно чувство за самозащита. За това аз съвсем съзнателно предложих е, тези понятия и тези правила. Благодаря много, че ме изслушахте. Благодаря ви, господин комисар. Е, колега Морганови, извинете, пропуснахме да ви дадем думата. Благодаря, госпожо председател, е, че ми давате думата, господин комисар. Чух е, какво казахте, господин комисар. Чувал съм ви други, при други случаи да казвате, че е необходимо да ускорим процесите, що се отнася до директивата за аудиовизуалния отрасъл и за медийните услуги. Е, що се отнася до авторското право? Да, там трябва да се работи бързо, съгласен съм. Особено, що се отнася до цифровизацията. Сега обаче въпросът ми е по отношение на е, партньорството е, с щатите TTIP. Необходимо е да се наистина ускорят процесите, що се отнася а, прередактирането, ревизията на директивата, защото тези въпроси се припокриват, пресичат се. Е, противен случай ще бъдем изправени пред е, наистина много трудно е, обстоятелство, когато партньорите предложат позицията, а ние не сме готови. Необходимо е максимално бързо да се подготвим, за да можем да се намесим съответно. Господин комисар, на второ място, що се отнася до пазара за аудиовизуални услуги в Европа, за творчески отрясъл. Около 5 милиона са европейците, които работят в този сектор. А пък е, тук виждаме голяма възможност за постъпление за Европа. Благодаря, че добавих този въпрос. Скорени консултации не означава повърхностни консултации. Те все пак могат да бъдат съвсем задълбочени. Два примера регламента за защита на личните данни е от първата половина 2012 година. Е, през първите две години е, беше свършена много по-малко работа, отколкото през последните 6 месеца. Или още нещо. Вие в парламента по темата те, директивата за единия телеком пазар, за роуминг, за спектъра, започнахте е, и определихте приоритетите си през май миналата година. Факта, че съветът отдавна не е възложил мандат, това е вече цяла година, не е нормално, защото по принцип това е едно бавене, което не можем да си позволим. Можем да спорим, но ако имахме мандат на съвета от септември, можехме вече да имаме компромисни решения за роуминг или неутралитет на а, е, мрежата. Така че вие сте основателно подразнени, но съвета не постига мандат. Но ето за какво говоря аз. Да се говори, работи сериозно, но без бавене. Същото е за директивата за аудиовизуалните средства. Мога да ви уверя, че ще приключим преразглеждането до края на тази година и най-късно началото на следващата до година ще направя предложение, така че в рамките на годината да можем да обсъдим с вас новото съдържание, техническите и пазарните изменения. Така че целта е директивата да не се приеме след две години, а въз, най-късно в края на 2016-2017 година тя да влезе в сила. Благодаря ви и довиждане от мен. E Благодаря, господин комисар. Благодаря, че отделихте всичкото това време за е, нашата комисия. Високо оценяваме е, това, а също така бе казано и от колегите, когато изказваха своите въпроси, както и вие казахте. Споразумението ТИТИП наистина засяга целия отрасъл. Изключително важен е този въпрос. По-нататък, що се отнася защитата на малолетните в интернет е, среда. Това е една друга важна тема, която е свързана с сигурността в мрежата. Надявам се, че всички тези теми ще бъдат разработени. Благодаря ви още веднъж. Надявам се отново скоро да се видим.